много трудна ситуация, политическа, економическа, социална и има други приоритети, далеч по-спешни от визовия режим. И не вярвам съвета нали, наистина да иска да се отменят визите за косовските граждани. Мисля, че е още много рано за това. Благодаря ви. Ehm, Благодаря. Исках да дам а, е, думата на господин Албертини, но искам да кажа, че съм съгласен с казаното за госпожа Кайзер. И а, е, така, господин председател Албертин, имате дума. Не, не. А, е, ти си председател, аз съм колега. Благодаря, че ми даде думата. Е, към е, тези благодарности, които ми бяха изказани, е, имам удоволствието и задължението да ви кажа, че макар че трудно беше да се постигне споразумение, вие много допринесохте за това. Няколко конкретни бележки по това, което чух току-що. Господин Дав е, много тонизиращо действа, е, като иска да се въведе по-голяма е, увереност и твърдост. Ние смятаме, че използваните термини са приемливи на етапа на развитие може би, нереволюционен етап спрямо това, което вие очаквате. Така или иначе, този текст, така както беше формулиран, както е формулиран, не искахме да бъдем прекалено конс... големи консерватори и смятам, че постигнахме един компромисен вариант, който бъде подкрепен от повече то колеги. Сега по отношение на казаното от колегата, няма да цитирам тук Волтер, но аз уважавам това, което вие казахте. Вие представихте един доклад, който не е подкрепен от мнозинството, напълно противоположен на моя, но независимо от това, ние трябва да уважим вашето мнение. Показаното от колегата Танак, може би някои уточнения се налагат. В устните изменения са включени тези елементи и може би не сте се запознали с тях. Имам предвид по-специално е, случая с арестуването на господин Бекбо. 24-ти компромис говори се е, за това, може би не точно с същите думи, които вие а, е, искате да използваме, но така или иначе това е компромисен текст. А, е, колегата Луначек е, подкрепя гражданския подход, не военния, но в е, направеното от него изменение бяха отправени критики към позицията на НАТО, но повечето държави членки на Европейския съюз са членки на НАТО. И както госпожа Луначек е, е, не знае, участва и нейната страна в подобни операции. Това понякога налага и актове на насилие, което не е желателно, но понякога се налага. И а, не можем да се връщаме към това, което Хитлер проповядваше преди 60 години. И на последно място искам да спомена бележката, направена от госпожа Кайзер, за термина използван от госпожа Аштън, не е необходимо да копираме нашия външен министр в кавички, но можем да изменим този текст може би вместо Welcomes да се използва нещо по-смекчено, надява се, отбелязва и, или нещо подобно. Съгласен съм с вас, тук можем да променим, да намерим, да постигнем компромис. По 13-то изменение за Турция и тук ми се струва, че възприятата формулировка след изказването на колега Данша, Ника Солидес, след дискусията, която проведохме в моята група, решението е някакси средния път да се припомни необходимостта тази държава да признае легитимността на Кипър, но същевременно не искаме да отдалечаваме тази страна. Това е доста деликатна все пак не искаме да приближим Турция до западния свят. Във всички случаи имат възможност да се гласува разделно и всеки ще гласува тогава по съвест. Но като докладчик смятам, че това е правилен подход, изразяващ разнообразните гледни точки. Нашата група ще се е, събере, ще има се веднага след това заседание и тогава ще дам е, преди гласуването утре ще дам допълнителна информация. Мога да се свържа и с докладчиците в сянка, ако те имат нещо ново, което да ми кажат. Това беше. Благодаря за вашето внимание. Искам да поздравя докладчик Албертини за отличната работа. Ще гласуваме утре по този доклад. Утре 10.30, сряда 13 април. Благодаря ви за вниманието. Bene, allora possiamo passare... И така минаваме към следващата гледна точка, следващата точка от е, дневния ред, е, развитие на общата политика за сигурност и отбрана след влизането в сила на договор от е, Лисабон. обсъдихме този доклад на 28, 28 февруари, 15 марта и в началото на април. Господин Глотиери, тук ли сте? Тук сте. Добре. 284 са внесените изменения. Докладчика проведе заседание с докладчиците в Сянка. Е, неговият доклад е всъщност е, така много тясно свързан с доклада, който току-що ви представих е, и за това те ще бъдат обсъждани в пленарна зала е, едновременно в присъствието на госпожа Аштън. Няма какво да добавя повече по този въпрос. А... Благодаря на колегата Гуалтиери за свършената работа още веднъж. И сега бих мис... би било добре да чуеме неговите коментари по въпрос. Благодаря, господин председател. Няма да навлизам в подробности, господин председател, тъй като многократно и подробно обсъдихме този доклад в подкомисията по сигурност и отбрана, но а, нека да кажа няколко, няколко думи относно подхода, който избрах. Моят подход към този доклад, за да постигнем компромисни изменения на практика почти цял большинството се обедини около консенсусните изменения и благодарение на а, дискусиите, оживените дискусии, можахме да усъвременим достатъчно този доклад. В смисъл да той да отговаря на на събитията, е, събития. Както казах, този доклад е пос, посветен на общата политика на сигурност и обрана след влизането в сила на Лисабонския договор. И е, аз е, обяснявам на колегите, които не са участвали в обсъжданията в подкомисията по сигурност и отбрана, че тук няма, няма, няма да има подробни мнения относно външната политика на Европейския съюз. Защо? Защото смятам, че тези е, въпроси са тясно свързани с общата е, между ОПСО и СВД. Важното е да имаме един глобален подход и за това не съм. А, не, не съм наблегнал на аспектите, свързани с сигурността и сътрудничеството. Важно е да имаме интегриран подход, както казах, в светлината на събитията, на които сме свидетели. В момента сме свидетели на така възникване на многополярност, която изисква активна реакция и по Отбраната се придобива едно ново значение с много аспектно значение, не винаги свързано с чисто физическата отбрана на територията. Проблемите е, на сигурността също трябва да бъде включена в е, е, цялото това глобално понятие. Когато говорим за сигурност, говорим сигурност на операциите, на партньорствата, включително и сигурност вътре в отделните държави. Така че не може да се разгледа, да се разглежда сигурността като едно отделно и влияние. И били сме свидетели наистина на ни ефективни, ефикасни операции, но извършвани от Европейския съюз, но те някакси не са били включени в един глобален интегриран подход и за това не са били и достатъчно е ефективни, т.е. много по-малко, отколкото биха могли да бъдат. Тук не се споменават отношенията с Русия, Китай, Близки изток. Не. Защото се смята, че двете политики трябва да бъдат интегрирани и тясно свързани. Сега се глобал, глобалният подход не е само последици, последица от е, събитията в последно време и а, не и последица само от нашо нашо желание. Не, Лисабонския договор ни позволява да развиеме, да разгърнем подобен метод. Е, как бихме могли да задълбочиме да, да е, понятието сигурност като съставна част от една по-цялостна обща е, политика и стратегия. Няма да навлизам в, пус, пус, в, в, в подробности, но Лисабонския договор наистина дава възможност и е, ни дава е, юридически е, инструменти за създаване на една цялостна концепция и за ин, е интегриране на политиката за отбрана и сигурност в политиката за сигурност и сътрудничество. Разбира се, не можем да, юри, не можем да смятаме, че юридическите и е, институционни инструменти могат да, да заместят политическия подход или политическите инструменти. Аз ще внеса и едно устно изменение по повод а, разногласията в Европа по повод последната военна операция. Аз в доклада Албертини беше така разгледан политическия аспект на а, този проблем. Но в никакъв случай едната политика не може да замести другата и това е една от тезите на моя доклад. Разбира се, има най-различни тълкувания на тези понятия, като например мнението на директора на Центъра за европейски политики, но не, не съществува едино, единомисли и чрез а, държавите членки. Така че аз опитвам в а, този доклад да подреда някакси, някакси нещата, да, дам, да отдам значимото на инструментите, кои, с които разполагаме по силата на Лисабонския договор и да а по посоча разпределя разпределенията на задълженията, които проистичат от Лисабонския договор, т.е. възможността да се каже на дадена държава членка, а, че отговаря, да речем, за този или онзи аспект на дадена операция – Това е така политическото измерение на доклада. След това наблягам на някои а, по въпроси в а, повече подробности. Ролята на, въж, на службата за външна дейност беше а, обсъждана. много подробно и бе, бе, бе, бе в, свет, в светлината на а, обединяването и интегрирането на двете политики. Политиката за сътрудничество е, и развитие и полит, политиката за отбрана и сигурност. В компромисния вариант е направено и е, предложение за създаване на орган за управление на кризите. но в крайна сметка тук е, обясняваме в подробности, че не става дума за нов орган, става дума за един нов метод за управление на, на кризите. И да, който дава възможност за свикване на спешни заседания, за изработване на спешни планове, проекти и да се използват всички е, инструменти, с които разполагаме. Радвам се, че постигнахме компромис и благодаря на колегите за това, че позволиха подобно развитие. Сега ще подчертая основните проблеми, залегнали в доклада ще добавя и устно изменение. Ме е формулата la пропоста di un... а... За а, екип или, или, или, или група, така ме, между група, която може да участва в различни операции и за това а, просто моето предложение ще бъде би могло да, да се предвиди или да се а, да се реши, да се мисля, че подобна формулировка би задоволила всички. Става дума за преформулиране на тактическия орган. И още едно предложение. фина, фина, финансирането да стане по силата на атинския механизъм, вместо а, да се запази сегашния метод на финансиране също така са описани различните инструменти, с които разполагаме и защото без участието на комисията, без прякото и прякото участие на парламента, просто Европа не може да изиграе своята роля. Трябва да създадем е, нещо като пазар на отбраната. Необходимо е да, да създадем и съответни а, органи, които да, могат, да, които да бъдат много реактивни. И интерфейса, интерфейса между вътрешна сигурност и външна сигурност. Това е една основна тема, един основен проблем. Много, много предложения бяха направени в този този смисъл. Разбира се, този проблем би могъл да бъде обсъден и в пленарна зала. Но аз реагирам и на предложението на ръководителя на, антитер... на антитероризма в Европа Тоест, е, всичките агенции, които по един или друг начин се борят срещу тероризма, да бъдат под един единствен е, чадър, е, за да има по-координирана борба срещу тероризма. Аз имам известни резерви. Е, по този повод, ако колегите би, коме, биха искали да коментират този, тази тема, е, нека го направят. Разбира се, не можех да не спомена и отрицателните резултати, постигнати на междупарламентарната среща, проведена в Брюксел миналата седмица припомням и позицията на Европейския парламент. Описани са и различните операции, партньорства. Тук не се сблъскваме с някакви специфични политически проблеми, за това няма да навлизаме в подробности. А, просто ви приканвам да, да прочетете компромисните изменения. Благодаря ви. Благодаря за представенето на вашия доклад. Сега даваме думата на докладчиците в Сянка. Господина Клизък. Благодаря, господин председателю, дами и господа. Аз разбирам, че Докладчика има право да говори толкова дълго, колкото иска, но по, едно проекто, по един проект доклад трябва да се говори по-кратко. Ние всички знаем, че общата политика за сигурност и отбрана, това е тема, по която може да говорим часове наред. Знаем какви са предизвикателствата, при които е изправен Европейския съюз и знаем къде са проблемите и недостатъците. Наясно сме с проблемите, които не можем да решим заради позициите заети от някои държави членки. Европейските институции в тази, в тази насока са още в начален стадий на развитие но с времето да се надяваме, че институциите, върховния представител, Европейската агенция за отбрана и всички останали институции ще се справят с ситуацията и Европейския парламент ще а, изиграе своята роля. Парламентът а, няма пълни права при взимането на решенията, но мнението на парламента е много а, важно. Госпожа Аштан ни а, дава информация, Агенцията за отбрана също ни представя информация, възоснова на тези информации ние съставяме а, нашето становище, какъвто е случая с а, мнението на господин Гатилиери. А, да, а, текстът е добър, Измененията са много, да, 284, но надявам се, че господин Глатиери ще се съгласи, че измененията от моята политическа група не увреждат доклада, а го допълват. И ето защо аз съм благодарен на господин Глатиери за неговата откритост за неговото желание да приеме нашите изменения, измененията на другите политически групи. Имахме много плодотворни дискусии и срещи. И да се надяваме, че е, и другите съдокладчици ще се съгласят, че дискусиите бяха много плодотворни и е, полезни. Ние ще подкрепим всички компромисни изменения и също и устното изменение на докладчика. Господин Дав. Господин председателю. Тук сме изправени пред един много важен доклад, свързан с общата политика на сигурност и отбрана. Като има предвид и опита на господин Глатери, свързан с създаването на Европейската служба за външна дейност. Това е много важен инструмент, за да се отбележи напредък в развитието на общата външна политика на Европейския съюз. Не трябва да сме прекалено самодоволни, трябва да сме по-критични, да наричаме нещата с истинските им имена. Не на последно място, във връзка с влизането в сила на договора от Лисабон. Дари да се използва глагола диплор или глагола регрет – по отношение на резолюция 1973 е един дебат, който може да продължи. Аз е, разбирам казаното от господин Касолиди, свързано с е, особено чувствителния характер на тази тема и реакцията на Германия и участието и в военни операции, или по-скоро нежеланието и да участва в военни операции. Германия може би трябва да бъде по самоверен участник и партньор. Що се отнася до развитието на общата външна политика и политика на сигурност както каквото Някои от държавите, като Великобритания и Франция, не се придържат към разпоредбите, е, включени в Лисабон, отнасящи се до специалните мисии на Европейския съюз. и всъщност паралелно създават точно същата мисия извън рамките на Европейския съюз. Като парламентаристи ние сме отговорни а, за това да се упражнява контрол. Контрол върху упражняването на правомощията на държавите членки в областта на общата външна политика и политика на сигурността. Може би трябва да насърчаваме развитието на сътрудничеството, сътрудничеството в областта на общата външна политика в рамките на Европейския съюз. политика, която е изработена много внимателно, за да може да бъде адаптирана към всякакъв един сценарий. Имам предвид тук и случващото се в Либия. Относно компромис 6. Реакцията на споразумението между Франция и Великобритания – А, ние можем да съжалим, че това не се е случило в рамките на Лисабонския договор, но все пак можем да сме доволни, че това се е случило въобще. И след това да инициираме по-нататъчни стъпки в областта на сътрудничеството а, по отношение на общата политика за отбрана относно доклада на господин Албертини. Това е един доклад, който трябва да бъде разпространен в националните парламенти. Става ясно от последните неуспехи да се постигне споразумение по отношение на един общ подход – и е, за упражняване на парламентарен контрол върху общата външна политика и политика на сигурност. Националните парламенти трябва да са наясно, че всичко, което се отнася до общата политика на сигурност и отбрана е, е работа на правителството и и също е грижа и на националните парламенти, както и на Европейския и Европейския парламент може да бъде изключен от това поле на действие. Има позиции, които трябва да бъдат поставени на изпитание. Например, позицията свързана с по-меки мерки, отнасящи се до политиката за отбрана. И за това, че има искания ролята на Европейския парламент да бъде намалена до абсурдно нива това просто е обидно е, за прерогативите защото отнася за прерогативите на Европейския парламент. Нека да се зачита а, е, духа на Лисабонския договор. Защото в противен а, е, случай а, ще бъде пренебрегната реакцията на Европейския парламент по отношенията по отношение на общата външна политика и политика на сигурност. Компромис С. Той е абсолютно правилен. Трябва да изразим нашето съжаление, че се получи прекъсване на преговорите с националните парламенти – Трябва да се опитаме да работим с мрежата от политически партии и а, да се погрижим за по-голямо зачитане от страна на а, националните парламенти и на ролята на Европейския парламент. А, а именно да упражнява контрол върху общите елементи на политиката за сигурност и отбрана. Политичес... Моята политическа група смята, че доклада на Гуалтиери е много важна стъпка напред и ще допринесе за нарастване на а, взаимното разбирателство между нас и националните парламенти. Е. Благодаря ви, господин Дъв. Господин Танак. Uh, Благодаря, господин председател. Джефри е, Ван Орден го няма и не може да коментира ключовите елементи в този доклад. Мога да предвид е, дължината на този документ, 80 параграфа, 280 изменения. Е, знаете, че ние не сме много а, така ентусиазирани поддръжници на тази политика, ние сме много скептично настроени прямо тази политика, междуправителственото сътрудничи в тази област, но в крайна сметка има някои операции, които ние подкрепяме, като операция Аталанта в Африка, включително и а, Либия, доказват още веднъж, че а, НАТО продължава да бъде основната сила, водещата сила, както и а, двустранни и тристранни операции а, са обречени на успех. А, Да, да не говорим за случилото се преди няколко а, го, години, когато дори а, което Европейския съюз беше на практика изключен от операциите в южната част на Средиземно, Средиземноморието. Ние а, значи, включихме нашите изменения, с които да подчертаеме ръководната роля и върховната основополагаща роля на НАТО. И факта, че сигурността и отбраната трябва да продължават да си бъдат прерогативи на държавите членки. Благодаря на господин Танок. Сега госпожа Люсинг. Благодаря, господин председателю. Господин Глатиери, вие и в Страсбург споменахте, че компромисите, свързани с измененията от крайната левица, са неприемливи. Те поемат в съвсем друга посока, която не е се вписва в рамките на ОПСО. Какво да кажа? Съжалявам, че се получава така. Относно изменение 60 е ново. То включва засилването а, на на намесите на, на Европейския съюз в различни мисии. Споменава се и а, думата медиатор. Това е добра идея. Но според, на, според а, нас по-скоро трябва да се търси дипломатично и гражданско решение на проблемите. Относно изменение, устно изменение параграф 13 за контрола върху ОПСО. Смятам, че е, липсват конкретни предложения за засилване ролята на парламентарния контрол. Това е жалко, защото има много различни варианти, които се обсъждат от държавите членки. Относно търговската политика и политиката за развитие, които влизат в портфолиото на външната служба и а, също така сътрудничеството при военни намеси. Това е подход, който за съжаление се подкрепя от а, много колеги. Моята ближеска група и аз сме убедени, че е, многото изменения, които ще по подсилят текст, обаче няма да доведат е, до гарантиране и засилване на сигурността и мира. Както и господин Майер каза по отношение на предишния доклад, ние ще гласуваме против вашия доклад и ще изготвим наш доклад на мълцинството. Благодаря, госпожо Лезинг. Сега ще дам думата на оратора за окончателен коментар. Имате думата. Няма кой знае какво да добавя. Е, Но бих искал да благодаря на всички групи за техния конструктивен принос. Наистина, това е нещо твърде положително, поне аз така го схващам, големия брой изменения, защото те, ако бъдат приети, наистина ще обогатят същностно доклада. Става дума за изменения, е, които представят една последователна различна визия. Е, имам предвид тези, които са представени от Обединената е, левица и консерваторите и реформаторите. Наистина при тях не беше възможен компромис. Но така или иначе, благодаря на колегите, е, защото едно от качествата на този парламент е умението по мирен начин е, да е, се представят различни гледни точки. Това обогатява всички. И така, уважавайки напълно, разбирайки позициите на ня... проявения скептицизъм в основата на измененията, внесени от Обединената левица и консерваторите-реформаторите, които са против всяка реформа и прилагането на сила, дори когато това става в рамките на международни сили и целта е да се запази мира. Аз уважавам това мнение, макар че не го споделям. Що се отнася до измененията внесени от другите групи, е НП, либералите, зелените, Мога да кажа, че тази дискусия ми дава допълнителна увереност, че ще постигнем компромис и дори да има разминавания, те ще бъдат в крайна сметка по по-маловажни аспекти. И ми се иска този е, доклад да бъде резултат от общата съвместна работа на различни групи, които въпреки различните а, е, гледища а, е, почиват на една и съща основа а, е, по отношение на общата политика за сигурност и отбрана. Така че ще изчакаме гласуването утре. Предполагам, че то ще изрази нашият дебат днес. Благодаря. Благодаря, господин Гуалтиери. Гласуването по този доклад ще се проведе утре. Имаме 7 минути на разположение, за да преминем към следващата тема и да подготвим е, следващото точка, в която ще участват и гости. Bene, colleghi, per favore, se prendete posto, possiamo iniziare il nostro... Драги колеги, нека да продължим. Госпожа Ниблер, председател на делегацията, ни предупреди, че в момента е на друго заседание скоро ще се присъедини към нас, така че можем да продължим. или по-точно да започнем в нейно отсъствие. След това ще дадем думата, щом дойде тя сред нас. Така, господин Карафи, е, председател на Ковецкия парламент е сред нас. Приветстваме го с добре дошъл. Както знаете, в този регион в момента има демократични движения. А, ето колегата Лнер е вече тук. Благодаря и, че се присъедини към нас. И така, в този регион има а, такива движения, особено в две държави и Бахрейн и Йемен които бяха потиснати с доста груби средства и това възбуди нашия протест. Ние сме тук, за да подкрепим законните, законния стремеж към свобода и демокрация на тези народи и е, делегацията председателства от госпожа Иблер, следи отблизо тези събития. Господин Бутис, нашия заместник-председател, изготви доклади по теми, свързани с отношението между Европейския съюз и този регион. И текста беше прият 24 март. Беше прията и резолюция по ситуацията в Бахрейн и Йемен. И след тези уводни думи, отново приветствам с добре е, дошли нашите гости. Е, професор Гергес, който е известен експерт експерт в, по тези, този регион. Благодаря ви, господин професор, за това, че сте сред нас. Договорихме се с вас за все пак ограничено време за изказване. Като все пак ще е, задълбочим и след това обобщим тези е, въпроси. Ако се ограничите в 15 минути, ще можем да изслушаме и колегите да започнем дискусия. Ако малко надхвърлите е, това време, ще го приемем, но все пак гледайте да го спазите. Благодаря ви. Господин председателю, благодаря за поканата и за уводните думи. Ще се вместя в рамка на 15-20 минути. Просто ще представя някои идеи и след това ще имаме възможност да обсъдим нещата по време на дискусията. Искам да кажа, че е, има голяма степен на несигурност в региона. И това, което ще кажа днес, се основава на бързо развиващите се събития там. Ние сме свидетели в насучващото се в а, Близкия изток. И това, което се случва там, а, е революционно. Нещата се случват много бързо в целия регион и остава да видим а, какъв ще е новия близък изток, който ще а, изплува от пепелта. Има много политици и учени, които а, оцениха ролята на агенциите в а, Близкия изток. Възникна една криза, криза политическа и правителствена – Насочи се, насъди се представата, че тутър, ту, диктаторски апарат ще продължава да управлява, но това, което се случи през последните месеци, показа, че тези режими могат да паднат и ролята And I think there is no return to the pre-revolution агенцията може да изиграе една роля в Близкия изток. Това беше ем, един е, вулкан от реакции, който избухна там и показа, че има много пукнатини. Има е, специфични страни в е, залива и в арабския свят като цяло. В случая с Либия, за нещастие, там сме изправени пред а, застой. Сме в задъден, задънена улица. Конфликт, конфликта продължава и не се дава възможност а, за а, един, едно положително развитие на нещата. Повечето от нас подцениха не само властта на Кадафи и на неговия клан, а и неговата увереност да продължава да се бори. Но ам, Либия беше подценена като цяло. А, е, в Либия обществото е много по-разединено, отколкото си мислехме. Да, знаем, че Кадафи е един насилник. И зна... знаехме, че е въпрос на часове и дни той да падне, но а, не обърнахме внимание на а, голямото разделение, което а, цари в а, Либия. И за това, което казвам аз е, че полковник Кадафи има ограничена подкрепа, но една стабилна подкрепа. Подкрепа от дадени е, племена, които участват в революционния комитет и те поддържат един режим, който е действал повече от 40 е, години. Режим, който е корумпирал много хора, също и някои оперативни сили. Неговите синове е, ръководят е, тези е, оперативни сили. Изправени сме пред една, един много здрав фундамент от подкрепа, която се оказва на Кадафи. Опозицията се оказва, че е по-некомпетентна, отколкото си мислехме. Опозицията е само на 6 седмици и тя не успя а, да организира хората, които са срещу Кадафи, така че те да се противопоставят на поддръжниците на Кадафи. И така, ако опозицията не е способна а, да се мобилизира, то а, ако не беше способна да се мобилизира в тези три седмици, нямаше да има изход от тази криза. Колкото повече продължава кризата в Либия, толкова повече а, тази страна ще а, затъва в а, гражданска война и това е един злокобен сценарий. Защото Либия а, просто а, ще се срине като Сомалия и Афганистан. Ситуацията в Либия е изключително сложна, изключително крехка също така. Полковник Кадафи едва ли ще е, отида някъде другаде скоро. Той ще остане и ще се бори не до последния куршум, но и до последния човек. Ето защо смятам, че полит ти, че трябва да има а, един политически хоризонт, едно политическо бъдеще в а, Либия, което да се вижда на хоризонта. Радвам се, че Африканския съюз е готов да изиграе своята роля, въпреки че опозицията отхвърли тази инициатива. Бих искал Италия, Германия, арабските държави, Африканския съюз по по-интензивно да се ангажират. Независимо какво е мнението за Кадафи. Кадафи има ограничена подкрепа, но солидна подкрепа и въпреки това, въпреки това, трябва да сме наясно, че утрешния ден ще е много несигурен, много крехък и много опасен. Ние трябва да се е, ангажираме така, че е, да осигурим безопасност и защита на Либия. Относно Йемен. Йемен е изправен пред е, следни, следния избор. Или сегашния президент ще отстъпи властта, или Йемен ще а, за, изпадне в подобна война, каквато се води в Либия. Ще продължа като кажа, че гражданската война в Йемен ще е още по-опасна, по-опасна от тази, която се случва в Либия. Йемен е в много по-опасна ситуация, Йемен е много по-опасна уязвима държава, има много малки подразделения там, има движение в южната част, има бунтовници на север, има база на Алкайда в централната част на Йемен и освен това, базата на Алкайда в Йемен е много по-мощна, отколкото базата на Алкайда в Афганистан. От това, което знаем е, че президентът няма да отстъпи властта и дори американците стигнаха до заключението, че Салем Абдулах трябва да си отиде. така че да се потуши конфликта в Йемен. And I think... причините, поради които сме свидетели на подобна ескалация, знаете, че самата армия в момента е разединена. От една страна силите които, бъдат, които се ръководят от сина на президента Салах и едни специал, специални а, а, войскови сили, които са от неговото племе и от друга страна, другата част от армията, която се отдели в. и която нападна някои заводи за оръжие, за амуниция и а, знаете, че от друга страна Алкайда се храни от социалната нестабилност, така че ако Йемен изпадне в гражданска война или в а, многолика гражданска война, можете да си представите какво ще стане, тъй като Йемен има граници с а, Саудитска Арабия и и Йемен ще се превърне в огромна опасност, заплаха за Саудитското кралство, поради от, от, от една от една страна раз, разединението на племената и манипулациите на е, президента през последните пет години. Той през последните години игра много и манипулира с разделението на обществото на различни прослойки. Така че Йемен е, може би, една от най-язвимите страни в този регион и във всеки момент можем да станем и свидетели на ескалиране, ескалация на напрежението в цял Йемен. Така че ще видим дали президента Салех ще се вслуша в глас, гласовете на разума, на международната общност, в региона, в самата страна и дали ще приеме един мирен преход към демокрацията в Йемен. Сега Бахрейн. Радвам се. Така приветствам изявлението на председателя на Европейския парламент. Това е изявление така дава наистина очертава положението в Бахрейна днес. Кралското семейство спечели първия раунд в Бахрейн, но Положението в никакъв случай не е стабилизирано, нещата не са замряли, ще има втори, трети раунд. И опозицията докато е едната или другата страна не отстъпи, просто кризата в Бахрейн няма да се а, нещата няма да се променят. Аз не смятам, че опозицията в Бахрейн а, иска да свали звездите от небето. Не, те просто искат едни съвсем разумни а, неща. Ете, искат а, конституционни промени, да могат а, членовете на всички племена да, бъдат, да бъдат наемани в администрацията, в войската. Но а, за, за, за сега обаче кралското семейство и техните поддръжници спечелиха а, първия тур и ще има все повече и повече радикализиране в страната. След като имаше под, а, насилствено потушаване на а, опозиционните сили. Сега, наистина, от, от друга страна, бяхме така много полу впечатлени от, от, от поведението на опозицията, която се опитваше да бъде обединена, да не, да не изпада в сектаризъм. Но при всички случаи обществото е, е дълбоко разединено. Кризи, кризата в Бахрейн е, много, е, е критична и, много, и е заплаха за Запада. За това изявлението на председателя на парламента беше от голямо значение днес, защото от една страна не можем да, да да, изпра, да, изпра, да изпращаме войски в Либия, от друг, а от друга страна да игнорираме положението в друга страна, която в момента преживява критични моменти. И сега е момента да покажем, че ние сме от добрата, от добрата страна на историята, че ние сме защитници на съответните е, ценности, които проповядваме. Същевременно в последните три месеца бяхме свидетели на криза в отношенията между Съединените щати и Саудитска Арабия вследствие на събитията в Тунис и Египет. Съединените щати на, на, на на практика смята, че е, не може да се излезе от кризата без е, да се е, проведат съществени реформи в целия регион и да има съществени промени в целия регион и е, Съединението, но от другата страна Съединени, с, Съединените щати оставих така, да, да, да, дадах, оставиха известен марш на Саудитска Арабия, защото се оказва в един момент, че отношенията между Съединените щати и Саудитска Арабия са много по-важни, отколкото въжделенията на демократите в региона. Защото с, с, с, с, Саудитска Арабия в крайна сметка не е вакцинирана срещу а, вируса на, на демокрацията. Разбира се, тя е много по-малко уязвима от други страни в региона, но за, трябва да се замислим за положението на Саудитска Арабия и, и мястото и в този регион. Защото в, в крайна сметка в крайна сметка въжделенията и надеждите на младите хора в тази държава не са по-различни от тези е, не са по-различни от тези на младите хора в другите държави. Аз като аз съм бил преподавател в различни университети и намирам, че младите саудитци са точно имат е, еднакво, еднакво поведение, имат същите въжделения като младите тунизийци и други. Те искат повече прозрачност, повече демокрация. И същевременно нека не, нека не забравяме, че се появяват и нови медии, средства за комуникации защото е, и е, вече практически невъзможно правителството да упражнява строг контрол върху е, информацията и новите медии и това води до, до промени вътре в кралството и в Саудитска Арабия, както и в Йемен има прослойки на обществото, които са дискриминирани, които осъзнават, а, че не, не биват а, а, третирани а, на равна нога с а, останалите. Същевременно Саудитска Арабия не може да се намеси в Бахрейн, защото се опасява а, от заразата. Имам чувство, че саудитското правителство подценява е, сложността и е, е, истинската същност на кризата. Е, от, от друга страна, знаете, знаеме, че е, администрацията на Обама смята, че сега не е уместно да, е, да напада саудитското е, правителство и да си развали отношенията с Саудитска Арабия. Така че не, не трябва да, не трябва, както казах, да подценяваме положението нито в Йемен, нито в Бахрейн, но същевременно и положението вътре в Саудитска Арабия. Някои смятат, че вируса ще, ще зарази и Сирия. Е, някой мислеше ли, че до, доскоро, че десетки хиляди, стотици хиляди сирийци ще съберат смелостта да излезат на улиците? Това, това, това означава, че наистина нещо се е променило, нещо, една голяма промяна е настъпила в е, този регион. И сега още няколко думи за е, това какво може да направи Европейския съюз и Европейския парламент, за да помогне на този регион. Е, близкия, близкия изток и арабския е, свят са са, място, където Европейския съюз и Европейския парламент могат да намерят а, могат да помогнат в, на най-различни равнища, в най-различни отрасли, да помогнат на развитието, на образованието, на медиите, на, да подпомогнат на демократичните сили да се, да се организират от друга страна исламистите и в Сирия, и в, и в Йемен, и в другите страни са най-добре организирането и най-силните групировки и затова Европейския Съюз и Европейския парламент могат да изиграят много голяма роля, като подпомогнат на демократичните сили, на силите на центъра да се изградат и да се организират. Благодаря, господин Гергес. Да, не беше лесна вашата задача, като имам предвид колко са сложни нещата, които вие обобщихте. Благодаря ви за вашето изчерпателно изложение. Сега ще дам думата на госпожа Нибля. Дали тя има някои бележки, нещо да добави? И след това ще ви дам накрая думата след дискусията. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми, ми дадохте възможността да вземе думата тук. Благодаря на професор Гергес. Много е важно за нас да ни представите вашата лична оценка на ситуацията, такава каквато е на място в тези държави, в Бахрейн, в Йемен, за Саудитска Арабия, в Либия, в може би ситуациите си приличат в отделните държавни членки, но все пак те се оценяват по различен начин. За службата за външна дейност е много важно да може да прави тези разграничения. На следващото място като Европейския парламент, като Европейски съюз, ние сме призовани да действаме Последователно а, ние се съгласяваме с а, този призив за това, че трябва да настояваме и да защитаваме, да настояваме за установяване на а, принципа за върховенство на закона, правова държава, за зачитане на човешките права, а, има обща декларация, която ще бъде изготвена съвместно с госпожа Хаутела, която е председател на Комисията по човешки права. Ние трябва ясно да заявим нашата позиция и да покажем на чия страна заставаме. По време на последната среща бяхме отново тук. Имаше и представител на комисията, господин Пупа, който като вас анализира ситуацията на място, защото той беше в тези държави. Господин Купа също описа ситуацията като много неустойчива, много уязвима, но той сравни ситуацията с гражданска война. Ако имаме а, проблеми с това, че навън нашата позиция не изглежда последователна, трябва да работим за тяхното отстраняване и да заявяваме ясно нашите позиции. На последно място. А, много пъти делегацията за арабския свят беше там на място. Бяхме и в Ковейт. Там се запознахме с представители на Ковейтския парламент. Разбира се, ще вземем предвид инф... актуалната информация, която ни предоставихте. Ще се опитаме да ам, окажем съдействие на гражданското общество, да подпомогнем изграждането на демократични институции. Разговорите с Ковейт са много плодотворни. Там съществува един истински парламентаризъм. Има и четири жени, кои, които бяха избрани там в парламента. Нещата се раздвижват и то в положителна посока там. Последният ми въпрос отправен към вас. Като имаме предвид Европейския съюз и Европейския парламент, вие ни показахте как, какво е вашето мнение. Каква, каква трябва да е ролята на държавите от ЧСС? Те трябва ли да се обединят с Европейския съюз? Каква е ситуацията със сигурността там на място? Споменахте за а, военните части, които са били изпратени а, в а, Бахрейн. Дали не трябва позицията да е по, по-ясна и просто и намесата да е по-осезаема. Благодаря на госпожа Ниблер. Много хора искат да вземат думата и ще трябва да ви дам само по 3 минути. Три минути, Три минути, Три минути. Apologies, I didn't hear the 3 minutes as you called my name. Um... Те не чух, че имам само три минути. Първо искам да ви поздравя за този анализ. Има много въпроси, но за това ще задам само един от два. Ние просто сме през пред един избор. Дали да избереме стабилността или демокрацията. В миналото бяхме заложили на стабилността в Близкия изток. Сега обаче сме изправени пред демокрацията. Също така искам да знам, вие споменахте Алкайда. И ясно е, а, че по, по, по, по, по, по някакъв начин, може би всичките тези формации са участвали в тези, в това събуждане, в тези събития. Дали Хамас, Алкайда, ислямските братя, къде е тяхната роля? Каква, каква роля са изиграли те в тези движения? И трето, вие казахте, че Европейския съюз трябва да предостави институционна помощ на този регион. Но, док, в крайна сметка, докато нещата не са ясни, трябва ли трябва ли не да оказваме някаква институционна помощ, не само да даваме пари, да речем, за гражданското население и така нататък. Благодаря на господин Аткинс, госп... господин Креслер, нещо. Благодаря, господин председател. Мога се присъединя към казаното от колегата Аткинс. Едно е важно – Важно да се изградят демократични институции в тези е, държави. Европейския парламент може да окаже подкрепа, но това е един много дълго е, срочен е, процес. Трябва да видим какво можем да направим в краткосрочен план. Така че добре образованите елити в тези държави членки, които са в състояние да, изградят, да изградят държавността, а, там, да останат там и да участват в изграждането тези демократични ам, институции. За Египет не казахте нищо, а, но а, как смятате, какво смятате за случилото се на площада Тария там отново? Африканския съюз, като погледнем състава на този съюз, аз не съм убеден, че ще се получи нещо много добро. Доскоро Кадафи ръководеше тази организация. Много пари се вливат в тази система, тази организация. За Чакоб Сума, какво смятате за неговата позиция, че той отива в Либия все едно си няма друга работа? и мога да ви кажа, че го Псума е, не е направил е, услуга нито на своята държава, нито на е, процеса за постигане на баланс в Либия с своята постъпка. Колегата Фокс, 3 минути. Uh, Благодаря, господин Гергес, за интересната презентация. Мога ли да ви помоля да коментирате за това, че Арабската е, лига беше против е, налагането на зона забранена за полети над е, Либия. Решението за военна намеса беше ръководено най-вече от Франция и Великобритания, другите държави неохотно подходиха към взимането на участие в този процес. Говорихме тук за общата външна политика и политика за сигурност, но това е абсолютен мит. Външната политика си остава в правомощията на отделните държави членки. Искам да, исках да подчертая това и какво остава за останалата част от света, за арабския свят, когато се занимават с Европейския е, съюз. Какво видяхме през последните 6 месеци, че всичко се случва на национално ниво. Европейския съюз не може да действа. Арабската лига е, го призовава за това. просто тази обща външна политика на сигурност и отбрана е изпълнена от съдържание. Относно Йемен, може ли Европейския съюз да направи нещо така, че да предотврати насаждането насажането на хаос в тази държава? Благодаря на господин Фокс, колегата Ятемаки за 3 минути. Thanks, Благодаря, господин председател. Бих искал да ви попитам нещо, да задам някои въпроси за амбаргото върху оръжието и продажбата на оръжие. Кадъв е много силен, защото има а, силни въоръжени сили, защото Европейския Европейския съюз от години вече продава оръжие на Кадафи. Кадафи. И от, отгоре на всичкото наши експерти са давали експертни съвети на силите за сигурност и на Кадафи, а сега днеска им казваме вече не използвайте оръжието. Да продължаваме да им продаваме оръжието. Така че струва ми се, че от наша, от наша гледна точка първото и най-доброто е да престанеме да продаваме оръжие на тези страни е, и да наложиме ембарго върху въоръжаването. И още нещо. Бих искал да знам малко повече за липийската история. Историята на Либия. Не знам дали е вярно, но Разбирам, че по време на а, колониалната епоха Калибия не е била една страна, ами не, е, е била а, разделена на няколко а, региона, на отделни отделни страни и сега едните са против Кадафи и така нататък. Просто това историческото развитие, историческите събития имат отражение върху днешните събития и развитието им. Благодаря на госпожа Ятемаки, господин Арлаки. Благодаря много, господин професор. Благодаря ви за ясното изложение и за задълбочения анализ. Имам а, а, 42 въпроса, но ще се спра само на 5 от тях. Относно положението в арабския, в Персийския залив и Близкия изток. Как как смятате, че ще се развие втората вълна на демократизация? като в емирствата и в другите арабски страни. Дали ще, така, ще, еволюцията ще бъде по посока на конституцион, конституционни монархии, е, на, не, на не насилствено противопоставяне и така нататък. И сега за страните от Персийския залив бих искал да Знаеме, че в този регион е концентрирано най-голямото количество оръжие. И на, на, на, на практика 50% от бюджета им отива за въоръжаване. Ако наистина се наложи едно ембарго на оръжията, Нека не, нека, нека не забравяме, че само Саудитска Аравия харчи 8-80% от 8% да, от БВП за оръжие. И този бюджет се обяснява с е, заплахата от е, и страна на Иран в е, този регион. Просто под, под, под претекст, че Иран е заплаха, се харчат огромни количества средства за въоръжение. Какво смятате вие това? Смятат, смятате ли, че иранската заплаха а, наистина може да бъде обяснение за, за това въоръжаване. Нека да не забравяме, че в последните години сме е, и свидетели на диверсификация. в региона. И, що се отнася до заплахата от исляма, ислямската заплаха. Ислямският тероризъм, да, разбира се, но а, в, крайна, в крайна сметка а, е, мюсулманите са на практика първите жертви на подобна заплаха. Така че хора като експерти, академични среди, се до сега интерпретираха нещата съвсем погрешно. Как, каква нова заплаха сега ще измислят те? Господин Мейер, три минути. Благодаря много, господин председател. Господин професор, в началото на вашето изказване а, казахте, че се подценява, че е била подценена ситуацията в арабските държави. А, да повторя, защото сега имате слушалки. Казвахте, че сме подценили ситуацията в арабските страни. Аз мисля, че не в това е проблемът. Всъщност, ние си представяхме по съвсем друг начин ситуацията и днес това е също така. Основната грижа на Европейския съюз е свободната търговия. Правата на човека идват на второ място. И когато господин Копер, Купер, който е представител на Европейския съюз в Бахрейн, се срещна с нас на една за една доста неутрална позиция. А, същия ден ООН публикува списъка на изчезналите и посочиха, че са арестувани лекари и медицински сестри в една болница в Бахрейн. Всъщност Европейския съюз отсъства от тези страни и не очакваме да присъства там ние трябва ли да имаме дипломатически по-голяма взискателност и една по-активна позиция? Не трябва ли да действаме по-активно дипломатически а, план и а, съответно да използваме един вид дискурс спрямо държавите, които имат петрол и спрямо тези, които нямат в Саудитска Арабия знаем династията, която е на власт, какви позиции има. Знаем мястото на жените там. Има полиция специално, която следи за това жените да се обличат съобразно Корана. Не може една жена да ползва обществено превозно средство, ако не е придружено от мъж. А каква е нашата позиция спрямо Саудитска Арабия? По отношение на правата на човека. Дула. Защо? Защото зависим от петрола. Честно казано, мисля, че е, това е, е едно абсолютно нерешимо уравнение. И тъй като Европейския съюз изцяло отсъства там, не се очаква негово присъствие. Какво може да очаква Бахрейн или Йемен от Европейския съюз? Ние имаме споразумения и по тяхна сила няма да пострада нашата енергийна независимост. И по, в заключение, както и Испания, и Франция, и САЩ се сравновеват за това кой ще продаде най-много танкове на Саудитска Арабия. Това е просто невероятно. А, ако кажем няма да продаваме танкове на Кадафи, а на Саудитска Арабия, това не може такова разсъждение да просъществува. Госпожа Сърнес е последната ораторка днес. Благодаря, господин професоре. Три въпроса имам към вас. Смятате ли, че международната общност трябва да преосмисли закрилата на цивилното население, този вид интервенция, от кой момент нататък е жизнено важно това да влезе в сила. Много е важно за мен да чуя вашето мнение. Е, защото този въпрос ще стои все по-остро в близките дни и седмици. Конкретен въпрос сега. Говорихте за младежите в Саудитска Арабия, които имат същите стремежи, каквито имат и другите арабски държави, младежи другите арабски държави, но нищо не казахте за жените. Имате ли информация за това, за групи е, жени, които е, да се бунтуват по някакъв начин? Имате ли такава информация? Още един въпрос. В Сирия. Наистина, сирийския президент абсолютно си затваря очите и ушите и наистина синът е като бащата. Смятате ли, че този човек може би е манипулиран от тези, които са били на власт преди него? Това е за Сирия. Наистина а, забелязваме как изобщо не се вслушва гласа на народа президента на Сирия. А каква е ролята днес и утре на Турция спрямо тези държави? Това бяха моите въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо. Осем изказали се колеги и сега 20 минути е, ще има професор Герге, за да им отговори. Ораторът говори без микрофон. Um, е, исках да кажа, че въпросите бяха много добри и ще ми трябва час, докато отговоря на тези въпроси. Много от тях бяха критични. Нека да започна с първия въпрос и след това е, ще се разпростра по-нататък. През последните 60-70 те години е, изборът беше много ясен между стабилност и всичко останало. През 50-те години западните сили и Съединените е, щати от началото на Судената война решават, че стабилността е на първо място. Правовата държава и принципите свързани с нея бяха малко пожертвани. Стабилността беше на първо място, стабилността на доставките на нефт. нефта също е прокобата на международната система. Тази прокоба след това се оказа в голям ощърп и в полза за тоталитарните режими. В този смисъл и също какво са направили автократите и тези тоталитарни режими в Близкия изток през последните 60 години, са поставили следния избор. Или избирате нас, или екстремистите. Или избирате нас автократите, които гарантираме сигурност, или иначе ще си имате работата с исламисти и с алкаида. Един въпрос, който изкристализира след събитията от миналите месеци, че има не само автократи и екстремисти и ислямисти, има трета альтернатива. Има а, центристи, има активисти за човешки права, има гражданско общество. А, всички тези хора излязоха по улиците в държавите от арабския свят искаха промяна на парадигмата. И така те обърнаха наобратно нашата теория през последните 60 години. Алкайда губи най-много от всичко това. Каква е била идеологията на Алкайда? Политиката не функционира. Насилие и тероризъм са единствените начини да се генерира промяна. Милиони и милиони араби и мусулмани говориха ясно. Политиката има значение. Гражданското общество има значение. Имаше големи тълпи от хора, които не говореха само празни приказки. Те е, говорят за разделение на властите, прозрачно правителство, те са част от гражданското общество. И в този смисъл ние а, трябва да преобразим тази парадигма, която имахме за Близкия изток и да не разграничаваме само между автократизъм и ислямизъм, а има и нещо а, друго, а, за което трябваше а, да научим наскоро. Ислямистите а, не са основен играч в тези събитията. Говорим за умерени ислямисти, има и радикални ислямисти и а, военизирани ислямисти. Екстрем, ам, екстремистите и ислямистите а, не са значителен играч а, в а, тези а, събития. Например, в Египет, ако а, трябва да има избори през септември, ще видите, че ислямистите в Египет ще спечелят между 20 и 30% от вота. В Тунис ще е същото. Но нито а, една, а, нито една, един а, пред, изборен регион няма да може да организира по такъв начин гласовете, че да може да се получи голяма подкрепа, да речеме навсякъде по 30% за представители на ислямиста. А, има нужда от доста време да се организират партии, да има предизборни кампании, да има разяснителни кампании, семинари и така нататък. Тук говорим за много кратки срокове. А, а, международната общност трябва да окаже съдействие на тази част от света. През 45 години е имало само диктатури, гражданското общество е било задушавано от авторитарната държава. И, институциите, които съществували едно време там, трябва да бъдат изградени наново. Аз не боравя със страха тук. Аз не, не се страхувам от мусулманското братство. те просто не могат да доминират обществото, защото не представляват мнозинството. 70% от населението в Йемен, Либия, Тунис и Египет, те са умерени, те са центристски настроени. И те а, ще имат най-голямо влияние по време на изборите. Исламистите имат организационните механизми да а, гласуват и техният а, вод ще бъде зачетен, както го видяхме преди няколко седмици. 70% от исламистите гласуваха, о, докато а, само 20% от младите мъже и жени а, подадоха своя глас. В Египет референдума за Конституцията е като един а, вид храм. Какво отново да се върна на Алкайда. Алкайда въобще не печели а, от случващото се там. Напротив, Алкайда е най-губеща в а, този смисъл. Аз съм американец, въпреки че работя в а, а, Лондон, в London School of Economics. В Египет. имаше също и посещение в Южна, в Саудитска Арабия. От... И един от съветниците по време на посещението беше попитан как оценява той ситуацията в Саудитска, Саудитска Арабия и коя ситуация е по-лоша, тази Саудитска Арабия или в Бахрейн. Първият въпрос. Секретарят Робър Гейтс искаше а, да а, участва в една сделка за оръжие, най-голямата в историята, в размер на 60 милиона долара. И така, Саудитска а, Арабия, там ставаше въпрос за продажба на а, противобалистични ракети. Не трябва да пренебрегваме и заплахата от а, Иран – И този страх е по-силен, отколкото желанието за демокрация. Трябва да говорим тук за приоритети, че продажбата на оръжие е една а, огромна индустрия. Това е факт. И като имаме предвид рамките, в които се случват нещата, а, говорим а, за а, секретаря на отбраната за това, че той едва ли не се въвлича в сделки за продажба на оръжия. Виждате колко е подвеждащо това действие. Но това е, е реалността. Иран през последните 156 години не е нападал никой. Напротив, през 79-та година Иран беше нападнат от своята съседка Кувейт. Питате ме за Саудитска Арабия, но Иран е много по-уязвима държава. А, там Ситуацията е по-податлива на разпространението на вируса на демокрацията. Десетки хиляди иранци излязоха на улиците. Много хора искат изграждането на едно гражданско общество. Иран се опитва да а, оцелее ам, и да успее да задържи този тоталитарен режим. Робърт Гейтс, когато беше в Бахрейн, беше запитан за Иран – И той каза, че а, Иран не играе голяма роля, освен ако там не бъдат извършени важни реформи. И ако има обаче а, някакви конфликти в Иран, тогава Иран ще представлява заплаха. Сега в момента приоритетите са насочени на друго а, място. А, американската външна политика е по-различна от... А, знаете за документите а, от Wikileaks информацията, която из, изтече и видях от тази информация, че Иран въобще не знае какво се случва в региона, нито се случващите в Йемен или в друга държава. Иран се опитва да оцеле и да запази своя режим, да го съхрани от се в региона. Не считам, че ще има наистина някакви промени, конституционни промени, че страните от Персийския залив ще се превърнат в конституционни монархии. Не, просто с, с, с Саудитска Аравия просто ще задуши опозицията. Това е действителността. Саудитска на, на, на практика Саудитска Арабия води е, е лидера на контрреволюционните сили в региона. Е, те се опитаха да се намесат в Тунис, в Египет, включително и в е, Бахрейн. Нека да ви припомня отношенията между Саудитска Арабия и Ливан пред последните месеци. А, а не, не забравяйте, че в крайна сметка бе, саудитски принц отиде в Сирия, за да а, изрази на президента Садат подкрепата на Саудитска Арабия. Така че Саудитска Аравия е готова да се противопостави на всичко, което потенциално може да заплаши не, е, нейните интереси в този регион. А всички, всички от тези, които ще се опитат да направят политически реформи, да създадат гражданско общество, да създадат условия за някаква промяна ще бъдат преследвани, защото краля смята, че всичко това, което става в момента в този е, регион е заплаха за същността на е, Саудитското кралство. И администрацията на Обама стигна до заключението, че отношенията между Съединените щати и Саудитска Арабия са по-важни от това, което се случва в Бахрейн и в другите страни. Колкото до историята на Либия, Либия е, беше наистина в процес на е, конструкция, ако мога да кажа, защото е, в, в край на в, в, в крайна сметка с държавата Либия беше измислена. Защото спомнете си по време на иракската криза някои американски политици предлагаха Ирак да се раздели на три. Аз е, като изследовател на на този регион, мога да ви кажа това, което се случва в този регион е, че за пръв път хората от региона се опитват да се борят за самоопределение, да, да поемат своята съдба в своите ръце. Нека не забравяме какво, става, какво стана след края на Първата световна война, след рухването на Отоманската империя. Е, след е, дойде колониализма, след колониализма е, епохата на Мубарак, на Кадафи и така нататък. Така че за първ път арабските народи, и милиони хора заявяват, че желаят да поемат своята съдба в собствените си ръце. Виждате, няма американски знамена, няма, няма израелски е, знамена. Просто е, исканията са много ясни. Хляб е, и демократия. демокрация. Е, това мож, можем наистина да, да, да, да сравним събитията в арабския свят днес с падането на Берлинската стена сега, може, може би още цената още не е паднала, но просто има а, пропуквания, а, процепи в, в тази стена. И това, наистина, това са наистина едни исторически събития, защото този, този, този път а, става, става дума за, за, за, за социално осъзнаване. Сирия. Това, което се случва в Сирия, доказва, че че има противопоставяне на един репресивен режим. Знаеме какви са, какви са последиците, какви ще бъдат. Но това просто доказва каква е дълбочината на кризата. И каква е, каква е силата на бурята, която разтърсва този регион. Сега, знаете, че след края на студената война а, така много, много се заговори за, за либералната намеса, това и целият, цялата тази парадигма обаче беше а, така за, за, за, за Куби а, своите устои след намесата в а, а, Ирак, защото аз лично смятам, че в международната общност на, на практика нямаше никакъв избор, освен да се намеси в Либия, защото щехме да станем свидетели на едно много, на едно огромно кръвопролитие. Но въпреки всичко тази намеса по, ня, по, по някакъв начин може да е някакси ем, нездравословна за е, опозиционните сили. Е, шокирам се, когато е, ви, когато виждам е, ръководителите на опозицията да казват, ами нека НАТО да бомбардира повече. Да... Това е, и И защото колкото повече се намесва международната общност, колкото а, повече действия предприема, толкова по-дълъг ще продължи да бъде конфликта. Да, ин, ин, интервенция по хуманитарни а, причини, да, са с, много ясни е, правила, определени от Обединените нации, защото в противен случай ще има много големи възможности за манипулация. Така че аз Да, наистина тази, тази, тази намеса имаше за цел да защити е, граждан, граждан, гражданското население, но, но колкото и да е неприятно, колкото и да искаме, Кадафи да си, е, да си отиде, да се откаже от властта, в крайна сметка трябва да спазваме правилата на международното право, защото в противен случай просто е, е, ще бъдем и свидетели на провал. Йемен. Европейския съюз и международната общност трябва да упражни натиск над президента, за да се откаже от властта. Мисля, че нямаме друг избор. И Европейския съюз и Европейския парламент трябва да настоява на това, че Йемен гражданите на Йемен трябва да поемат съдбата собствените си ръце и имат а, право да а, направят своя избор. Грация. Грация да ви. Благодаря. Сега госпожа Ниблер иска ли да направи някакви заключения? Благодаря. Благодаря ви, господин Гергиас, наистина бяхте много изчерпателен във вашето изказване, пък и провокатор в известен смисъл е, с, с е, изложените гледни точки. И така, е, до утре сутринта в 9 ще продължим нашата работа. Закривам заседанието.